късмет. Ние вярваме повече от всякога в ЕЦБ. Благодаря. Uh, concludes... Uh, Благодаря, казва председателя. С това приключваме дебата по тази тема. Доклада на ЕЦБ за 2010 година. Гласуването по доклада ще бъде днес на обяд. А сега пристъпваме към следващията точка от дневният ред, а именно бюджет за 2012 и резултат от среща за гласуване на бюджета. И първият ни оратор ще бъде господин Ламасур, който е председател на бюджетната комисия. Момент, казва председателя. Момент. Искам да подкани господин Драги и колегите му да обсъждате каквото имате да обсъждате вън от залата. Радваме се, че сте тук, но все пак трябва да обсъдим и следващата точка от дневния ред. И така, господин Ламасур, имате думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Както успеем, както успяваме всъщност е, точно сега да, да, да си дадем ясна сметка, нашите дебати имат реална последица. Имам предвид предходното обсъждане. Радвам се от този факт и поздравявам с добре дошли представителите на съвета и комисар Левандовски. И сега преминавам по същество. Споразумението, което постигнахме с тях, ни позволява да приключим бюджетната процедура и при това в предвидения от договорите срок. Благодаря на комисията и поздравявам младото полско председателство с това, че успя да излезе с единна позиция както за бюджет 2012, така и за коригираш бюджет номер 6 за 2011 година. Кои са важните точки, силните места за парламента в бюджета? Всички говорим за кризата. И в този контекст успяхме да съчетаем две противоречиви цели. Противоречиви, но необходими. На първо място успяхме да намалим разходите, а от друга страна увеличихме смисъл, запазихме инвестициите предвидени за бъдещето. Това ще се отрази на бъдещето економическо развитие и на конкурентоспособността ни в утрешния ден. Какви полки можем да извлечем от всичко това? Първата полка е, не можем да продължаваме да, да преговаряме на обратно. Започваме с работа по плащанията, когато политическата дълновидност минава през предвижданията за плащания освояването на кредитите трябва да бъде свързано с реалните нужди, точ в точ, ако позвоните. И това трябва да бъде придружено от допълнителна информация. В никакъв случай не бива да се стига до, ново, до нова, трета поред е, инициатива за замразяване или за отменяне на дълга. Националните средства – които постъпват в европейския бюджет, ще бъдат обект на преговори следващата седмица, тъй като целта е да се намалят националните квоти. И тук тържествено заявявам, че няма да се постигне никакво споразумение за следващата бюджетна рамка, без това да бъде подплатено с политическо решение за собствените средства на Евросоюза. Това всъщност се превежда в бюджетен федерализъм. Ако някой подкрепя тази идея, сега е момента да го каже и високо и ясно. Благодаря. Благодаря, господин Ламасур. Госпожа Балзани има думата за 3 минути. Grazie Presidente. Благодаря, господин председател. На 18 ноември парламентът и съвета стигнаха до обща позиция за бюджета. Три дена преди, то, преди дена, преди края на процедурата и това е повече от добра новина. Живеем във времена на затруднения, трудности, препятствия от всякакъв характер, така че това означава, че в крайна сметка заедно, ръка за ръка, гледаме в една посока посоката на бъдещето. Европейският парламент определено постави в центъра на дебата политиката Европа 2020. За никого не е лесно в днешно време да работи по бюджетни въпроси, но парламент, на парламентът направи своя избор и го защити по време на целия преговорен процес, а именно за създаване на трудови места, за обучение, за международно присъствие на Евросъюза на световната сцена. Проблемите обаче с плащанията нямаше как да бъдат избегнати. Това не ни се случва за първи път. Има силни опозиционни течения точно в тази посока и тези течения протичат между парламента и комисията от една страна и съвета от друга страна. Продължаваме да търсим решение, продължихме всъщност и накрая го намерихме. Това не успя да се превърне в непреодолима пречка. Разбира се, обаче помирителната процедура не е идеалният, идеалният контекст, в който това може да бъде разрешено. Миналата година, например, започнахме надълго и на широко да се разправяме, ако позволите. И ако продължаваме да следваме тази схема, в крайна сметка ще застрашим бюджета и неговото изпълнение. Подчертавам, комисията има брилянтни предложения, които ние подкрепихме и сега не бихме искали да се постави под заплаха тяхното изпълнение. До момента, в който в европейския бюджет не бъдат предвидени стабилни собствени средства, няма да имаме стабилно и устойчиво решение на този процес. Той ще се появява отново и отново в бъдещето желанието за бърза интервенция, за бързо извършване на плащанията ще означава ангажимент, който сме твърдо решени да осъществим на практика на практика и в срок. Не бива следващите бюджетни преговори да протекат по същата схема. Трябва да се учим от грешките си и не бива да откриваме една помирителна процедура след друга. Така или иначе обаче, благодаря на всички, които търпеливо участваха в подготвянето на този бюджет. Благодаря и на полското председателство, което изигра своята роля. Благодаря, разбира се, и на комисар Левандовски, който е изключително уравновесен човек и го показа в протежение на всички преговори и заседания, които понякога завършваха късно вечер. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Балзани. Сега за три минути има думата господин Фернандеш. Благодаря. Господин председател, приветствам представителите на съвета и на комисията. Искам да благодаря на всички, които работиха с мен по бюджета на парламента. Искам да благодаря и на всички, които ни помогнаха от другите институции. Благодаря на докладчиците в Сянка и благодаря за успешното сътрудничество с добри резултати заедно с съвета и е, комисията. Приветствам и доброто сътрудничество с е, бюрото и подкрепата на секретарията на бюджетната комисия. Благодаря и на съветниците, най-вече на Николвиц. Радвам се от, от съвестно осъществената работа от всички институции. Въпреки идването на 18-те нови депутати, бъдещо присъединяване на Харватско и с новите промени в задачите на службата за външни действия. Всичко това не попречи на доброто функциониране на изготвянето на бюджета. И при всичко това бюджета се е увеличил само с 1,3%. Това не би било възможно, ако нямахме едно ефективно управление на всички средства, на всички структурни фондове за целият Европейски съюз. Приветствам резултатите от, минале, от петък 18 ноември и преговорите за бюджета на Европейския парламент и другите институции успяхме да приемем позицията на Европейския парламент за административните разходи и за разходите на служители за всички европейски институции. Отново основната дума беше бюджетна дисциплина и смятам, че правихме достатъчно такава и достатъчно уравновесеност между минимума, който е нужен, за да се осигури правилно функциониране на институциите трябва винаги да напомняме нещо. Всички административни разходи и функционирането на всички европейски институции а, представляват по-малко 6% от общия бюджет на Европейският съюз. Тоест 94% се е посветен на инвестициите. Въпреки това, ние трябва да имаме ясни лостове, за да подсилим още повече инвестициите, особено в настоящия период на криза. Именно за това ние а, наблегнахме най-вече на економическия ръст, на обучението, на научно-развойната дейност, на младеща. И искам да в заключение да кажа едно предупреждение, така да го нарека. В моменти на криза много е важно да спазваме нашите обещания и всички тези плащания и политики. Благодаря, господин Фернандес. От името на съвети господин Доминик. Пани Przewodniczący, пани и панови послови. Благодаря, господин председател, дами и господа евродепутати. За първи път, всъщност, участвахме в преговори в условията на такава тежка економическа криза, като настоящата. Това е първият път всъщност и когато успяваме да се справим по-рано от предвиденото в Лисабонския договор. И това е успех. Това е голям успех на Европейския съюз и на всички институции, които участват в процеса. Благодаря, благодаря горещо на целият Европейски парламент. Благодаря и на господин Ламарсур, госпожа Балзани, господин Фернандеш, комисарият Левандовски и всички техни сътрудници. Благодаря им за конструктивния подход в лицето на предизвикателствата, от които сме изправени. По време на целият преговорен процес – бяхме почти на едно и също мнение. Нямахме важни разминавания. И дебатът съвсем не бе повърхностен, бе точен и експертен и целеше да установи необходимите средства за изпълнението на приоритетите, които сме си начертали и за да може европейската общественост да усети действието на нашите политики и тези политики да бъдат изпълнени там, където най-много има нужда от тях. Позволете да подчертая, че това е добро начало на един дух на разбирателство и търсене на компромис. Всички предложения на парламента, свързани с Кредитите по поети ангажименти бяха приети. Благодаря на Европейския парламент за разбирането към нашата позиция за това какви трябва да бъдат приоритетите в областта на кредитите по плащанията пък. Успяхме да доближим позициите си и това е удачно решение, удачна реакция в условията на криза. Особено ми е приятно и да доведа до вашето знание факта, че днес, че вчера всъщност, съветът Екофин прие с единодушие бюджета за, за 2012 година както и коригиращ бюджет номер 6 за 2011 година. Цялата процедура по приемане на бюджета за 2012 година приключи с положителен резултат. Благодаря. Благодаря ви, господин Доминик. И сега дум... има думата комисар Левандовски. Thank you, благодаря, господин председател. От името на комисията приветствам споразумението по бюджет 2012, защото това навременно споразумение наистина успокоява и дава известна сигурност в, в тези размирни времена за Европа. Мога да кажа и съвсем, откри, съвсем открито, че приоритетите на парламента на практика наистина отговарят на необходимостите, на надеждите на Европа. Е, конкурентоспособност, е, миграция, партньорска политика – включително и средства за Палестина. Това навременно споразумение за бюджета 2012 ще спомогне и този бюджет да се е, изпълни навременно. Оператив, оперативните разходи са добре балансирани, има самия парламент се е ограничил, както и другите институции са направили всичко възможно, за да ограничат административните разходи в подобни времена като същевременно нека, нека да не забравяме, че трябва да приютим и Харватска е, и че ние ще станем 28. Е, Бих искала също така да благодаря и на докладчиците Балзани и Фернандес. Ние ще можем да използваме инструмента за гъвкавост, за поскриване на нуждите и още и още веднъж ще кажа, че това навременно споразумение не можеше да, да стане факт и реалност без сътрудничеството и, и помощта на полското председателство и сътрудничеството на Европейския парламент. Многократно съм казвал, че а, средствата за плащания може би не са достатъчно. Да, но още, още веднъж трябва да, да кажа, че за разлика от националните бюджети, европейския бюджет е бюджет за инвестиции. Аз знам много добре какво как, как изглеждат националните бюджети за 2012 година. Но още веднъж мога да кажа, че 50 или дори 60% от европейският бюджет за 2012 година ще, бъде бюджет, ще бъдат за инвестиции. Защото и, как, както знаете, на, на практика имаме по, не разполагаме с по-малко средства през 2012, отколкото 2011. А, и за това трябваше да приемем и коригиращ, бюджет номер 6. Затова трябва много добре да помислиме, когато обсъждаме многогодишната финансова рамка, защото ще има допълнителни разходи, които по някакъв начин трябва да можем да включим. Е, аз също ще, ще, кажа, че ние вярваме в Европейската Централна банка, но вярваме също това и в това, че ще намериме е, възможност да изпълним бюджет 2012 и вярвам и в нашето сътрудничество още веднъж. Благодаря на всички онези, които участваха в е, изработването на споразумението за 2012 година и господин Ламасур също. Благодаря ви, е, господин комисар. Минаваме сега към изказвания от името на групите за ЕНП. Две минути господин Лавия. Грация, президенте. Ми консента номе дел партито... Благодаря, господин председател. Нека от името на НП да благодаря на докладчиците, госпожа Балзани, на господин ам, ам, Фернандеш, също така на представителите на комисията, на съвета за успешната работа и сътрудничество. Смятам, че споразумението от 18 ноември след много часове преговори ни позволява да постигнем добри резултати, да се преборим с тежката криза и с проблемите пред националните бюджети. Е, ще има кредити, които ще бъдат отпуснати и се радвам, че ще използваме този инструмент за гъвкавост по категория 1 и 4 на стоеност 200 милиона евро, така както го изисква Европейския парламент, за да подсилим конкурентоспособността и продуктивността и да наблегнем нашите приоритети, свързани с стратегията 2020 и да се справим с тежките предизвикателства в политиката по добро съседство. Важно е, че другите политики също ще бъдат разгледани. Парламент, желанието на парламента беше удовлетворено, но нека да не забравяме, така както го напомниха и голям брой колеги, които говориха тук и докладчиците също, ние не можем да, да кажем, че сме напълно удовлетворени, особено като се има предвид а, в разширя... разширяването на гамата е, ми на амплитудата между ангажиране и плащане, особено по някои програми. Смятам, че днес съботът в пленарна зала, така както и гласуването вчера в съвета, ще ни позволи да имаме един достатъчно дисциплиниран бюджет, отговорен бюджет, който да взима предвид кризата, но който пък ще позволява също така да се осъществят нужните економически инвестиции, за един включващ и устойчив економически ръст. Благодаря, господин Лавия. Сега от групата, името на групата Социалисти и Демократи за две минути господин Фарм. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря и на представителя на председателството. Благодаря на госпожа Балсания и на господин Фернандес. След дълги обсъждания и преговори успяхме да е, приемеме този е, бюджет, е, който дава приоритет на обучението през целия живот, конкурентоспособността и така но тези преговори будат много загриженост за бъдещето и ние, социал-демократите, е, критикувахме начина по който се постигна споразумението, защото е, в крайна сметка е, ние всички сме жертва до някъде на споровете вътре в съвета и нетните контрибутори е, създадаха известни проблеми и за бъдеще биха могли да блокират е, преговорите. Така че е, мисля, че за бъдеще трябва да премислиме някои неща, ако искаме наистина този бюджет да спомогне за развитието на държавите, на заетостта, особено в страните, които най-много се нуждаят от това. Така че сега от тук на от тук нататък е, трябва да е, направим всичко възможно за изпълнението на този бюджет или поне да си плащаме сметките навременно. Но е, начина по който бяха е, водени преговорите ще има последици и за по-нататъчното преговори. Знаеме, че някои държави членки ще на блегнат повече на разходите в селско стопанство и така нататък. Затова е много важно да имаме собствени ресурси, които да е, е, инвестираме в е, ключовите сектори. Затова се надявам, че полското председателство и бъдещото датско председателство ще успее да неутрализира и да превъзмогне противопоставянето на блокиращото мълцинство. Господин Хакло. Uh, благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на двамата докладчици на либералите и да благодаря на съвета за доброто сътрудничество. Ние също ще подкрепим а, това предложение. Хубаво е, че ще имаме такова, защото когато преди разглеждахме мандата за преговори, ние бяхме против относно увеличаването на бюджета. Един, едно увеличение от 5% в настоящото економическо състояние би било неприемливо. Сега а, имаме стойност около 2%, което е доста по-приемливо. И нещо друго положително, успяхме също да прехвърлим и да преразпределим някои инвестиции за бъдеще. Това, което беше казано за обучението през целия живот и други, както и във външната политика, смятам, че можем да подкрепим арабската пролет в Северна Африка. Там имаме нужда и не само от политика, но, само, но и от средства, финансови средства. Така че аз се радвам, че ще гласуваме този бюджет днес. Но все пак, тревожа се. Тревожа се относно това, което вече става в съвета. Някои считат, че няма нужда да изпълняват задълженията, които са поели. Например, че не искат да плащат за някои разходи, които са получени. Имаме споразумение по бюджета и това означава, че в настоящата економическа ситуация това е, е абсолютно необходимо да се осъществят тези плащания. Но от случващото се в съвета виждаме, че не точно така стоят нещата на практика. И съвета трябва да а, разбере проблема, че имаме важни економически проблеми, които не ме търпят отлагане. Благодаря от името на ЕКР. Минута и половина, господин Ван Орден. Благодаря, господин председател. Най-накрая пър парламента се съгласи с увеличение на 2% на бюджета за 2012 година, на практика по-нисък от този на 2011. Но какво общо има това с истинската економика и с действителността извън тези е, стени? И въпросът е как ще бъдат как ще бъде изпълнен този бюджет, как ще бъдат разходвани парите. Държавите членки трябваше да стегнат коланите и да, нам, да намалят своите бюджети, за да позволят някакъв растеж. Но аз мисля, че в този бюджет трябваше да има много повече съкръщения и средства да бъдат върнати на държавите членки, за да могат те да ги инвестират в неща като научните изследвания и развойната дейност. Има все повече е, и повече дейности, които Европейския съюз не трябва да изпълнява на мястото на държавите членки. Казваме, че Европейският бюджет е, представлява само малка част от е, брутния национален продукт на държавите членки, но но при всички случаи 400 хиляди милиона биха могли да бъдат спестени дори и от Европейският парламент. През последните, пред, пред, през последните години просто бюрократичният апарат е, се увеличи. Е, без да се увеличи броя на е, депутатите. Имаме 60 сгради е, и какво ли не още. Така че е крайно време да се, преста, да се престане с това разточителство. Благодаря от името на Зелените за минута и половина госпожа Трупел. Благодаря. Господин председател, господин комисар, дами и господа. Приключването на преговорната процедура за 2012 година означава, че сме успели да се справим с условията на дисциплина, в която ни се налага да живеем и това означава, че вече даваме отговор на бъдещите предизвикателства и това е хубаво за Европа. От гледна точка на зелените, европейският бюджет, както и националните бюджети, трябва да се водят от нови приоритети. Не можем да разтуряме имаме устойчиви политики и политики, които дават резултат. Имам предвид структурните фондове и общата съскостопанска политика. Точно обратното. Трябва да създаваме устойчиви политики, които да гонят по-голяма конкурентност в бъдеще. Чухме ужасяващи цифри за последните времена. 6% увеличение на въглеродните емисии и това не е най-умният начин да спасим планетата. В времена на бюджетна дисциплина и моля да отбележите, че аз идам от Бремен, една от най-малките федерални провинции. Там също си стягаме коланите. Знам, значи, какво казвам. Не съм паднала от небето и не съм живяла цял живот в Брюксел. Познавам Познавам действителността. Всички бюджети обаче в тази област се увеличиха в много по-голяма степен, отколкото това увеличение се застъпва в европейския бюджет. Европейският бюджет предвижда само 1%, един акумулиран процент от БВП-тата на държавите членки. Казвам ви го, за да си създадете реална представа за величината. Искаме да сме конкурентно способни, а нищо не правим. Нека да създадем европейска политика тогава. Какво харесват зелените в този бюджет? 25 милиона за новите агенции за финансов надзор. Това е изключително важно за по-добра регламентация на пазарите. Има пилотни проекти за иновация и за подкрепа на цифрови проекти. И не на последно място искам да подчертая желанието тук при нас да економисваме, да економисваме от писмен и устен превод и от пътувания, от командировки командировки. Това значи, че отговаряме на предизвикателствата, налагаме си ограничения на нас самите и това трябва да го знаят европейските граждани. Дами и господа, дами и господа, от съвета на първо място, дали този бюджет, дали смятате вие, че има някакъв някаква добавена стойност от европейски характер в този бюджет? Аз мисля, че няма. В момента се провежда конференцията в Дърбан. Господин Левандовски, вие самият отбелязахте, че това е един инвестиционен бюджет. Трябва да извадим максимални облаги от това, в смисъл такъв, че въпреки ограниченията трябва да съумеем да намерим средства за нов вид технологии, за нов вид трудова заетост, която да има своето място и да създава конкурентни продукти както на националните, така и на глобалните пазари, на които се състезаваме с Китай и с Индия. И това, което смятам, че липсва е европейска воля в този бюджет. Смятам, че съветът е, казва едно, прави друго. Казва, че трябва да се економисва, но когато стане дума за реактор за ядрен разпад, тук даваме милиард и 300 милиона. Това как ви се струва? Щом ще економисваме, по-добре да економисваме от други пера, а не от новационни технологии, които ще дадат плодове в бъдеще. Така че не виждам защо трябва да се взимат пари от изследователската програма, за да бъдат влени в ИТЕР. За това с най-голямо съжаление ви обявявам, че нашата група не подкрепя бюджета. Благодаря. И сега от името на Обединената левица, минута и половина на господин Порташ. Бригад президент. Благодаря, господин председател. Предложението за бюджета за 2012 няма да отговори на нуждите ни. Аз не съм на същото мнение като комисарят Левандовски. В научно-развойната дейност, свързана с екологичната устойчивост, също така кохезията и други области, бюджета няма да успее да компенсира и коригира националните политики, които в момента се прилагат и които са политики на бюджетни ограничения. Това е бюджет, който не признава наличието на безработица, особено сред най-младите. Този бюджет е по- увеличението по него е 1% от БВП. Това е минималистичен бюджет за една минималистична Европа. Това е просто бюджета, както винаги си е било. Затова единственото, което правим с този бюджет е, че подсилваме разликите между обещанията и изпълнението на тези обещания. И отново прибягваме до лоши бюджетни практики. Бихме могли да имаме друг избор, да определим много по-ясно едни нови приоритети, да им определим кои ще са точно сумите ни. Увеличаваме, например, бюджета за Frontex, за научно-развойната дейност във военната област и подкрепяме един унищожаващ износ за страни, които те първо ще се развиват. Така че мисля, че това, което настъпва при нас и в нашия бюджет е шизофрения. Говорим се за повече Европа, а всъщност правим по-малко Европа. И сега от ЕСД за минута и половина госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Имаше едно предложение за 5% увеличаване на бюджета. То беше смехотворно. Но пък това приемане на 2% увеличение, това е шамар в лицето на данакоплаците в Европа. Европа вече плаща, вече взима над трилион евро от нашите накопаци по настоящите договори и непрекъснато искаме още от тях. В настоящата економическа и финансова ситуация а, ние вече ясно виждаме, че сме се провалили по а, смехотворен начин. И е, господин Осборн в, в Обединеното кралство вече обяви допълнителни бюджетни ограничения. Знаете какво става днес в Обединеното кралство. Така че вашият европейски бюджет не е под контрол. И едва процента увеличение не е положително на стъпка напред. Спрете да искате още пари от европейските данакоплаци. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Андреасен. Сега от независимите минути минута и половина госпожа Вертман. 2012 е критик... Благодаря. Благодаря. Освен, като ако не мислим за критиките, които чухме до момента, това е добър бюджет и показва, че Европейският парламент знае да си върши работата и знае да разписва умерени бюджети, балансирани, 94% са в интерес на гражданите, а само 6% в интерес на институциите. Това първо. Второ, през 2012 година имаме 6% увеличение, което е по-малко в сравнение с предходни години и възлиза на по-малко от 1% от БВП на Евросъюза. Смятам, че отговаряме на изискванията на държавите членки. Но с такова затягане на коланите, сякаш забравяме, че има бъдеще и след кризата. И това бъдеще съвсем не изглежда добре с много голяма младежка безработица. Това няма да се понрави на бъдещите поколения. Затова следва да инвестираме повече в образование, в процвета, в култура и в създаване на устойчиви работни места. Да, давам ви един пример. Гърция има огромен потенциал. И може да се инвестира там, например, в слънчеви колектори, в централи от слънчеви колектори. Така ще се създадат работни места и ще се отговорят на климатичните предизвикателства. Ще падне цената на електрическата енергия. Не на последно място. Благодаря ви. И сега минаваме към следващите оратори от името на различните политически групи. За две минути има думата господин Гарига. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин председател на съвета. Да, това беше трудна задача, както за госпожа Балзани, така и за господин Фернандеш. Беше трудно начинение, начинание изобщо и за делегацията на Европарламента, която бе водена от Алан Ламасур. Председателството на съвета със сигурност е доволно, тъй като успя да отбележи най-много голове. В крайна сметка това бе нашата задача да вкараме колкото се може повече голове на противника. Така поне изглеждаха нещата в крайната фаза на преговорите, когато стигнахме до коригираш бюджет номер 6 и до проекта ИТЕР. До тук с причините и мотивите за задоволство. Няма кой знае колко други нещ... мотиви да се радваме, защото не играем по правилата. Отново не играем по правилата преди Лисабонския договор имахме определен, определено ниво на поети ангажименти. Това бе водещото и оттам насетне обсъждахме плащанията. Сега тук нещата стават обратно. Първо съвета от едностранчиво установява плащанията, които трябва да се извършат и чак след това тръгваме на предвиждания за бъдещи поети ангажименти. Т.е. поставят ни пред свършен факт. Сега обаче Европейският парламент реши да, да приеме този ритъм, който му се налага, просто защото живеем в времена на криза. По-добре е човек да има споразумение, отколкото по-добре е да има лошо споразумение, лоша спогодба, отколкото да няма никаква спогодба. Това обаче не веща и нищо добро за преговорите по много годишната финансова рамка. Благодаря. Благодаря, каза председателя, за две минути и половина има думата от социалистите господин Воган. Uh, uh. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата докладчици за великолепно свършената работа. Първо, искам да кажа няколко думи общо по бюджета, преди да се обърна към европейският, бюджета на Европейския парламент. Относно общия бюджет, подкрепям споразумението, което беше постигнато на 18 ноември, което беше малко споразумение, което предизвика загриженост, защото няма да ни позволи да влеем достатъчно средства в структурните фондове за бъдеще. А това ще има директни последствия върху а, развитието на районите, като например Уелс. А, имаме нужда от тези структурни фондове. И ако нямаме достатъчно в тях, достатъчно пари в тях, мисля, че ще трябва да обвиним съвета. Съвета трябва да разбира по-добре и да признае, че е, структурните фондове са много важни създаване на заетост в Европейския съюз и за повишаване на ръста, на економическия ръст. Така че е, съветът трябва да си понесе вината. Е, Относно бюджета на парламента, смятам, че ние направихме каквото можахме по нашия си бюджет, защото имаме спестяване от около 74 милиона евро от превод, писмен и устен и други. И смятам, че членовете на този парламент също приеха намаляване на дневните си разходи е, и също така бюджета за командировки. Смятам, че можем да направим дори повече, за да имаме повече спестявания. Така че най-важното послание на а, този бюджет е, че парламента признава кои са ни приоритетите и при, а именно, че трябва да инвестираме в структурните фондове, в растеж, в заетост и да спестим от там, откъдето можем. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин Алваро за две минути. О, господин председател, благодаря господин комисар, господин председател, господин Ламасур и неговите колеги извършиха отлична работа. 17 часа. Те са преговаряли 17 часа но на практика те са участвали само в два часа от обсъжданията. Може би следващия път би било добре съвета да излезе с обща позиция преди да се срещне с парламента. Така ще можем да имаме един, една свободна събота сутрин. Въпреки всичко, успяхме да се споразумееме за плащанията 129 милиарда. и 167 е, милиарда, т.е. нещата не са такива каквито трябва да бъдат. Е, в крайна сметка ние сме пред една лавина. Ако искаме наистина да имаме, да имаме, да нямаме про- проблеми, по-добре е още от самото начало да фиксираме един бюджет, който наистина да бъде изпълним. От друга страна, Европейския съюз се нуждае от средства за инвестиция в научните изследвания и развойната дейност, но подобни инвестиции е, не може, не може да има след като имаме таван на бюджета защото в крайна сметка не, не можем да изтеглим субсидии, които да а, а, инвестираме в научната и развойна дейност. В крайна сметка има, има приоритети и когато всички си стягат коланите и парламента може да го направи. За това благодаря на колегата, който предложи инициатива, която е необходима и своевременна. Това е добре за краткосрочен план, но трябва да видим как е за дългосрочен. Благодаря, господин Алваро. Господин Влашък има думата за една минута. Благодаря. Дами и господа, не беше лесно да се постигне споразумение за бюджет 2012 и знаем, че бюджета беше прият с едно много малко мнозинство. Плащанията са на стойност 1,29 милиарда. Това отразява усилията за консолидация на ниво държави членки и е, економическата ситуация. Казано с прости думи, разходите са под нивото на очакваната инфлация. Аз лично като координатор на нашата група в Комисията по регионално развитие В основен приоритет е, ще бъде гарантирането на средства по функция 1Б, а именно териториалното сближаване, така че да можем да спазим обещанията си. Основен приоритет са и плащанията по 1.3b, което ще гарантира достатъчно средства за политиката на сближаване. Благодаря. Председателят, благодаря господин Влашък. Следващият оратор за една минута е господин Ферейра. Благодаря. Процеса на преговори с съвета постигна очакваните резултати, а именно допълнителни съкръщения. Държавите членки много държат на, на съкръщенията. Заедно с това пактът за стабилност и други мерки са съкратени, така че да се ограничи преразпределителната функция на бюджета. Дисбалансът, който се постигна, трябва да бъде преодолян. Всичките, всичко това, което се казва за териториалното сближаване е чисто и просто лъжа. Това а, доведе и до множество протести в цяла Европа. Господин Хартонг има думата сега. Благодаря, господин председател. Преди две седмици един китайски инвеститор каза следното. Проблемите на европейските държави се дължат на едно общество, което върви към своя край. Това общество е обречено, тъй като не работи достатъчно. Проблемът с бюджета се състои в това, че се предполага, че трябва все повече да увеличаваме разходите си. Това не е възможно. Социал-демокрацията прекомерно защитава своите интереси, което доведе и до безотговорни действия. Това е видно и от бюджета за 2012 година. В този бюджет се предвиждат повече работни места, но средствата за целта ще бъдат разпределени сред членовете на един европейски елит. Гражданите няма да могат да се възползват от тях. Бюджетът 2012 само ще обостри проблемите. Предвидено е да се реализират економии в безполезни области и същевременно обаче трябва да се предвидят инвестиции в работни места, така че гражданите ни да могат да изкарват прехраната си, да могат да изхранват семействата си. Но именно това не правим по отношение на бюджета. Бюджетът по-скоро ще доведе до края на Европа от името на холандските граждани на моята партия се обявявам против бюджета за 2012. Благодаря. Следващият ни оратор за две минути е господин Сориан. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Първата добра новина е, че е постигнато споразумение между парламента и съвета – на основата на това споразумение Европейският съюз през следващата година ще може да функционира правилно. Като унгарец мога да заявя, че от наша гледна точка най-важните бюджетни редове не бяха обект на промени. По предложението на комисията ще бъде заделен същият размер средства за ОСП, както и до сега. Редовете за сближаването бяха увеличени с 9%. Има някои по- малки пера, за които можем да се радваме, бе предвидено увеличение с 9 милиона евро за програмата за раздаване на мляко в училищата. Има някои други пера, по които не са необходими допълнителни средства. Ще ви дам за пример една програма по функцията за културата. По тази програма се предвиждат средства за спасяването на езиците на малцинствени групи, за спасяването на езици, които са застрашени от изчезване – Бюджетът трябва да е в съзвучие с решенията, които искаме да приложим, за да се справим с кризата. Като се претеглят предимствата и недостатъците, мога да кажа, че чашата е на 80% пълна и на 20% празна. Ще трябва да поработим още малко, за да напълним чашата на 100%. ЕНП, разбира се, ще подкрепи така разработения бюджет. Благодаря за минута и половина госпожа Кардия Забал. Благодаря, господин председател. Мисля, че понякога, когато се задълбаем в детайлите, има опасност да се губим от поглед по-голямата картина. Има колеги, които критикуват резултатите от преговорите. В предложението на комисията и предложението на парламента всъщност има повече от 95% съвпадения. Така че, в крайна сметка, когато погледнем последния резултат, компромисът всъщност е доста приличен. Има добри средства, които са заделени за предприемачество, иновации, за Размус Мундус и за някои от нашите съседи на юг от Средиземно море, за да могат те да изградят своето демократично бъдеще. Също времено През последните години съветът иска само съкръщаване на бюджета. Трябва да се гледа напред. Съветът настоява на затягането на коланите, но от един момент нататък то може да стане опасно. Едно е да се намаляват бюджетните кредити и заплащания. Друго е да се отказва плащането на поетите ангажименти. И това всъщност е неизпълняване на поет вече ангажимент. Благодаря. Госпожа Йенсен има думата. Благодаря и аз искам да изразя своето удовлетворение от постигнатите резултати. Парламентът, според мен, успя да намери средства за Палестина и успя да намери необходимите средства за ИТЕР, за научни изследвания, без да съкръщава програмата за научни изследвания. Заедно с това обаче имам някои притеснения относно функция 6. Мисля, че ситуацията, в която се намираме, е неустойчива. От, от друга страна, съветът ни обещава, че ако има нужда от средства, Съюзът ще плати задълженията си. Много държави членки обаче казват, не, не, ние не сме съгласни и смятаме, че това, което комисията казва, не е вярно. Ние не сме сигурни и и че е, данните са точни. Когато човек поема ангажименти, трябва да ги спази, трябва да плати задълженията си. Мисля, че това е, е че 50% от бюджета е насочен към инвестиции. Мисля, че няма много плащания, но в крайна сметка, в края на 7-годишната програма ще трябва да посрещне много плащания. В края на процедурата аз получих писмо от датски научен център, който ни обясни за какво става дума. Той казва, че става все по-трудно да се получават средства от Европейския съюз и плащанията идват все по-късно. Мисля, че ние просто отлагаме трудните решения и е необходимо да си поемем отговорностите и в крайна сметка да си посрещнем финансовите задължения. Благодаря. Госпожа Ядрежеевска. Минута и две минути. Благодаря, господин председател. Европейския съюз болезнено се нуждае от добри новини. И факта, че европейските институции, парламента, и съвета успяха да се договорят за бюджета за 2012 година, всъщност е добра новина. Така че нека да благодаря на всички за добрата воля и желание да сътрудничат. Искам да благодаря и на нашите асистенти, и на секретариатите, които много често е, в последните дни работиха до посреднощ за да могат да подготвят всичко. И все пак, не всички въпроси с бюджета са разрешени. Има някои проблеми, които остават. Надявам се, че те ще се разрешат възможно най-скоро. Например, коригиращ бюджет номер 6 за 2012 година. Много се радвам, че се разбрахме за него и все пак този бюджет съдържа някои проблеми и проблемите ще останат и ще се натрупат с времето. Особено поради това, че очакванията към Европейския съюз, е, към всички е, проекти, към общата служба за външна дейност, към структурните реформи, е, към реагирането при хуманитарни кризи и така нататък, и така нататък. Всички тези наши амбиции, за съжаление, не получават съответния им необходим портфейл. Това е сериозен проблем. Продължаваме да правим отлични планове, но средствата за тях значително изостават. И така, тези проблеми ще продължат е, да съществуват, когато преговаряме по плащанията. Надявам се, че ще мога да участвам и в тези преговори. Благодаря много. Все още има какво да се свърши. Благодаря, госпожа Гралие. Господин председател, господин комисар, бюджета 2012 е бюджет на съвета, към който парламента добави е, някои искания цел, целите за развитие и растеж са ограничени, защото конкуренцията между програмите за способност не, не бях, не получиха онова, което е необходимо. крайна сметка съветът отказа да, да даде подкрепа на надзорните органи и това е контекста, в който бюджетът трябва да се изпълнява, беше пренебрегнат. Бюджетът налага на Съюза режим на строги економии а, това, не, това не вещае нищо добро за следващия програмен период. Съветът постави под съмнение данните, представени от комисията. Ще бъде много трудно да се постигнат целите, които сме си постигнали. Ние имаме нужда от собствени а, средства, за да за да се преодолее противоречието между нетните вносители и получатели на бюджета. Господин Маринеско има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ние трябва да благодарим на докладчиците, които преговаряха без да имат възможности за маневриране и, и постигнаха онези цели, които парламентът си беше поставил. Ние сме доволни, че имаме бюджет, преминаваме през период на криза и би било много неблагоприятно да имаме и бюджетна криза. Благодарение на мъдростта на парламента успяхме да постигнем споразумение. Съветът обаче не отговори със същата мъдрост, която прояви и парламентът. Всеки път сценарият се повтаря. Е, съветът налага своите виждания за кредитите за плащания и не приема преговори. Това не е нормално. Аз не смятам, че този диктат е, е уместен и не е, съответства на нормалната процедура. Нормално би било да се оценят потребностите и след това да се приеме бюджет. Съветът отправи декларация, в която се ангажира да приеме коригиращи писма за бюджета тогава, когато средствата за плащания не съответстват на поетите задължения. Само, че съветът не винаги държи на думата си, достатъчно е да видим какво се случи с изменящ бюджет номер 6. Не можем да продължаваме по този начин. Не може да се изразява съмнение към данните на комисията. Ако тази процедура бъде следвана, това няма да бъде от полза за Съюза. Благодаря, господин Маринеско. Господин Абат, една минута. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че това споразумение съответства на новата бюджетна процедура по Лисабонския договор. За втора поредна година Европейският парламент приема това, което налага съвета за кредитите за плащанията. Ние казах, ние повтаряме, че, то, че това, което съветът налага, противоречи на оценките на комисията. Да, ние получихме това, което искахме за кредита за поети задължения във всички области, но не можем непрекъснато да коригираме бюджета става дума за един прибърза, една прибързана процедура, която не дава възможност на Съюза да следва основните насоки в научните изследвания. Бюджетът е много важен. Лости, независимо от политиката на економи в държавите членки, ние трябва да поемем минимум а, ангажименти. Бюджетът на Европейския съюз не е черна дупка, а средство за преразпределение и възможност да инвестираме в бъдещето. Благодаря, господин Абат. Господин Карвалио има думата. Госпожа Карвалио има думата. Господин председател, постигнахме споразумение на срещите на помирителния комитет. Споразумение, което бе прието и от съвета. В това споразумение бяха отразени много от предложенията на съвета парламента, като например допълнителни 200 милиона евро за инструмента за гъвкавост. Това бе първоначалното изискване на парламента, тъй като искаме да увеличим конкурентоспособността. Нека ви дам и някои други примери по бюджет 2012. Предвидена е нова програма за насърчаване на предприемачеството, програма за насърчаване на МСП Предвидени са допълнителни средства за енергетиката, научно-изследователската и развойната дейност. Приветстваме всичко това. Благодаря ви, госпожа Матера, за две минути. Господин председател, господин комисар, господин председател на съвета, позволете ми първо да поздравя колегите, които взеха участие в преговорите в рамките на съгласователната процедура с съвета. Вие се справихте с една много сложна задача, особено като се имат предвид <clears throat> времената, в които живеем, времена на строги економии и бюджетна дисциплина. Постигнатият резултат е положителен, като се имат предвид приоритетите на моята политическа група е НП. Имам предвид най-вече функция 1А, която е от ключово значение за осигуряване на повече растеж в Европейския съюз и за насърчаването на човешкия капитал. Що се отнася до седмата рамкова програма, както и програмата Erasmus Mundus, програмата за обучение през целия живот, средствата по тези програми са запазени. Не мога обаче да приема, че вече за втора подред година съветът се опитва да взема едностранчиви решения по повечето бюджетни редове. Ако се увеличат бюджетните редове само с 1,8% в сравнение с 2011 година, то това ще е в противоречие с курса заложен от комисията, а именно насърчаване на растежа. Съкръщенията по отношение на приоритети във времена на строги бюджетни економии, да, това е възможно, но в резултат от това възниква противоречие между целите, които си поставяме и средствата, които заделяме. Това противоречие, това несъответствие поставя на опасност постигането на целите ни, а именно да изведем Европа и гражданите от настоящите трудности. Трябва да се справим с тези трудности в рамките на разумен срок. Господин Рюбих. Господин председател, уважаеми господин Левандовски, поздравявам ви с приключването на помирителната процедура по бюджета. Този бюджет може да послужи за пример и на държавите членки. Що се отнася до плащанията, трябва да сравним средния размер на вноските на държавите членки. А що се отнася до ангажиментите, не бива държавите членки да надскачат тавана, който ние сме заложили по нашия бюджет. Самоограниченията, които си налагаме на ниво Европейски съюз с цел да не изпаднем в свръхзадлъжнялост, могат да се наложат и на държавите членки. Благодаря специално и на комисията за това, че програмата Еразмус за журналисти която бе предвидена като подготвително действие миналата година, бе възприета от комисар Нели Крус. Програмата е насочена към журналисти, които могат да обогатят познанията си за Европейския съюз, за европейската политика на ниво държави членки. Журналистите могат да обогатят познанията си за връзката между европейската политика и медиите. И това е един шанс за нас да доближим Европа до гражданите. По програмата Еразъм за млади предприемачи радвам се, че се насърчава развитието на тази програма, тъй като тя ще доведе до създаването на нови работни места, води и до създаването на мрежи от контакти, които са от полза за всички ни – благодаря на комисията и за това, че пое ангажимент да насърчи организирането на младежката олимпиада в Инсбрук. Това е една възможност най-вече в областта на спорта за създаване на връзки, на контакти между младите хора, също нещо, което е много важно за всички нас. Благодаря на господин Рюбих, и господин Кели за две минути. Благодаря много, господин председател. Бих искал да приветствам постигнатото споразумение. Намираме се в период на доста економически трудности и трябваше да приемем предложенията поради трудностите, които се очакват през следващите няколко години. Искам да се занимая по-конкретно с два въпроса, свързани с бюджета, спорта и океаните. Искам е, да говоря за е, програмата за морето и за програмата за Олимпийските игри. Мисля, че когато става дума за използването на морските ресурси в Атлантика, имаме отлични ресурси за произвеждане на електричество е, чрез силата на вятъра, вълните и приливите. Могат да се извличат множество е, ценни материали от земната кора, може да се организира и рибовътство в морето, е, което е много добър вариант, като се има предвид факта, че рибата все повече изчезва. Що се отнася до спорта, много бих се радвал да има еразъм и за спорта. Програма еразъм и за спорта. спортът има отличен потенциал. Той може да помогне за продоляването на някои економически трудности. Все повече средства отиват за да се разработват лекарства, е, и да има научно-изследователски програми, е, подпомагащи медицината, но всъщност, ако хората спортуват повече, е, това ще е много по-ефективно. Благодаря, господин Кели. Казва председателят. Господин Козловски има думата в процедурата за спонтанни изказвания. Заповядайте. На встъпие Благодаря, господин председател, господин комисар. Нека първо да изразя своите поздравления за постигнатия успех при намирането на компромисна договорка за бюджета за 2012 година. Не успяхме да защитим всичко постигнато от Европейската комисия, но все пак резултатите са добри. Искам да поздравя и полското председателство, което също участва активно в преговорите. От една страна то се опитваше да вземе предвид позицията на институциите, от друга страна се опитваше да вземе предвид и позицията на държавите членки. Има множество политики, които са от решаващо значение и могат да гарантират адекватно ниво на инвестиции по време на криза. С един такъв бюджет е необходимо да се търсят и резерви и възможности да се постигнат ефективни методи за разходване на средствата, за да се постигнат по-добри резултати. Господин Рюбих има думата. Благодаря, господин председател. И аз съм съгласен с много отказаното за бюджета за 2012 година. Предложенията на съвета относно кредитите за плащане и поети задължения отива твърде далеч. Имайки предвид общата стойност на бюджета, предвиденият резерв е недостатъчен. Аз мисля, че Съветът напълно обосновано съкрати е, прехвърли някои от сумите от, от различните бюджетни категории в резерва. Ние трябва да погледнем много внимателно административните разходи. Госпожа Морганти за една минута. Благодаря, колеги. Аз мисля, че компромисът постигнат по време на помирителната процедура удовлетворителен. Предвидили сме средства за малките и средни предприятия и за агенцията Frontex за външните граници. Всъщност не смятам, че можем да очакваме повече. Аз обаче бих приветствал допълнителни съкръщения в някои области и да предвидим повече средства за други области. Също така е, се говори за повишаването на средства за турската общност в Кипър. Аз не смятам, че Европейския съюз а, е, трябва да подпомага а, е, територия, която принадлежи всъщност една незаконно окупирана територия. Благодаря господин Морганти, господин Рюбих, ако не се лъжа, по процедурен въпрос. Исках само да ви уведомя, че току-що ми откраднаха слушалките. Не е допустимо това тук в парламента, още повече, че става дума за лично мои слушалки. Vamos a ver si lo solucionamos, señor Rubik. Ще видим дали ще можем да решим проблема ви, господин Рюбих. Ще информираме служителите ни за сигурност. Комисар Левандовски, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Обсъждаме един бюджет с скромен размер под 1% от брутния национален доход на държавите членки. Размерът на бюджета е скромен, въпреки нарастващият брой предизвикателства, по които трябва да действаме съвместно. Бюджетът нарасна, но не, не нарасна всъщност реалният му размер. Дори напротив, започнахме економии 94% от оперативните разходи, така както са предвидени в националните бюджети. Така че не мога да кажа, че се предвижда по-голям размер на европейския бюджет, а също времено държавите членки свиват разходите си. Но единствено четири държави членки Гърция, Ирландия, Испания, Португалия са с намален размер на бюджета. В други държави, като например в Холандия, се предвиждат повече средства по бюджета. Голямата разлика между европейския бюджет и националните бюджети е, че той винаги е балансиран. Европейският бюджет е насочен предимно към инвестиции. Това бе много ясно обяснено от господин Воган. Постоянно трябва да повтарям, че някои членове на парламента отправят критики и се излизат обаче от залата преди да сме успели да им отговорим. Благодаря, господин комисар. От името на съвета, господин Доминик. Благодаря много, господин председател. Господа депутати, разбира се, Винаги, когато обсъждаме бюджетните кредити и заплащания, все някой ще остане недоволен. Това е така и при преговорите по националните бюджети. Все някой остава недоволен, защото някои пера получават по-малко средства. Все пак не трябва да забравяме, че Европейския съюз се намира в трудно положение и някои държави членки с голям труд – успяват да намерят допълнителни средства. Все пак при преговорите по бюджета тази година има два много важни елемента, които трябва да се подчертаят и да се запомнят. Първо, тази бюджетна процедура доказа, че в Европейския съюз сме способни да преговаряме по много трудни въпроси, използвайки само общностния метод. Това е много важно послание, защото на практика използвахме само предвиденото в Лисабонския договор, за да постигнем споразумение. Не ни бяха необходими каквито и да било други действия извън институционалната рамка. Така че това е отличен пример за това, че общностният метод продължава да функционира. Още нещо. Въпреки критиката, свързана с коригиращ бюджет номер 6, имаме реални доказателства, че ангажиментите поети от парламента и съвета по време на бюджетната процедура се спазват. И можем, разбира се, да спорим дали онези 200 милиона, които са заделени в тази връзка, са правилно или погрешно заделени, но най-вече важното е как протече дискусията. Когато вземаме решение, най-важното е да сме сигурни, че в бюджета е необходима точно тази сума. И ни повече, ни по-малко. Тоест, важното е да сме изключително точни при определенето на бюджета. Това са двата най-важни елемента, които трябва да запомним за начина по който функционира тази бюджетна процедура. Трябва да се прилагат разпоредбите на Лисабонския договор и в този контекст процедурата беше много важна. Благодаря. Господин Ламасур, имате думата. Мерси, президент. Благодаря, благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към анализа на председателя на съвет. Европа на 2070-те е Европа, която функционира, Европа, от която има полза. Чуваме от тук и от там е, притеснения за това, че някои... За, за това, че някои страни би трябвало да се обединят, за да вървят по-бързо. За момента Европа, която функционира добре, е Европа на 27-те. Факта, че в момент на то, на безпредседентна криза, успяхме да постигнем споразумение за бюджета е добра новина. Що се отнася до останалото, искам да ви напомня, че съветът успя да приеме проекто бюджета единодушно. Парламентът ще гласува след няколко минути. Ще има три последователни вота. Един вод за междуинституционалното споразумение, гласуване на бюджета 2012, гласуване на 6 и коригиращ бюджет за 2011 година. Те са част от едно политическо споразумение. Призовавам колегите да дадат своята подкрепа с, с голямо мнозинство, което няма да отразява единодушието в съвета, но се надявам да бъде близко. Председателят, благодаря господин Ламасур. Дебатът приключи. Ще ще направим пауза от 5 минути и точно в 12 часа ще преминем към гласуване.